напредък по отношение на гражданското общество и е диалог по тези въпроси, което е нещо положително. Има и други приниви. По бананите. Както знаете, условията за временно преустановяване на преференциите за бананите са дефинирани в споразумението. Това не е автоматично решение, зависи от ефекта на вноса, как това се отразява на стабилността на пазара на Европейския съюз. И всеки път, когато има надхвърляне на квотите за Латинска Америка, включително миналата година, ние правим задълбочен анализ в комисията и стигаме до извода, че прекомерният внос не води до дестабилизиране на пазара на Европейския съюз. Има много слабо въздействие върху цените. Но ще продължим да следим този въпрос. Отново за замразените продукти замразените картофи, запържени картофи. Ние разглеждаме този въпрос в богата следващата седмица, в края на месеца, ще обсъждаме въпроса с търговския екип на Колумбия и ще ви информираме за оценката по тези въпроси. Както вече казах, ние ще извършим цялостна оценка и на двете споразумения. С удоволствие ще споделим резултатите с Европейския парламент. И на по-късен можем да обсъдим отново тези въпроси. Благодаря ви много за вниманието. Председателят, благодаря госпожо комисар. Последните двама оратори са докладчиците. Първо Фисаса Аксела. Благодаря ви, господин председателю. Искам да благодаря на комисаря Малстром, както на всички колеги, за интересните им изказвания. Латинска Америка е приятелски регион, имаме исторически, много силни връзки, имаме търговски споразумения, които обсъдихме сега и те подсилват тези взаимоотношения и показват колко стратегически и геополитически важни са тези страни за Европейския съюз. Скъпи Хелмут, знаем, че има много неща, които могат да се подобрят, но трябва да знаем откъде сме тръгнали и докъде сме стигнали към момента. Прекратяването на договорите само ще влуши ситуацията, както много добре беше казано от Рамон. Скъпи Габриел, скъпи Хуан Фернандо, трябва да сме много предпазливи, що се отнася до бананите. Но ни беше обяснено какви са мерките, които предприема Европейската комисия. Току-що го направи комисаря Малстром. Перу и Колумбия, както и Еквадор, който но скоро се присъедини, са стратегически важни за Европейския съюз. За това трябва този, това споразумение да постигне пълния си потенциал. Този договор трябва да остане отворен за присъединяване от други страни, така че да могат да участват и други държави, членки на Анската общност. В заключение искам да благодаря на всички мои колеги, на Комисията по външни работи, на докладчиците в Сянка, особено на Емакулада Спинеро, за тяхният принос, е, който позволи създаването на един е, балансиран доклад и се надявам да бъде подкрепен утре с огромно мнозинство в пленарна зала. Благодаря ви. herr präsident! ich will vorweg sagen angesichts der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 woher kommen unsere partner und nicht nur die absolutheit von hundertprozentiger umsetzung einfordern sondern auch sehen wie man sich entwickelt но да следим и развитието. Дали това, което искаме, се постига. И още нещо, господин председател. Като гледам как в страни като Перу и Колумбия, които обсъждаме тук, Перу поема 500 хиляди е, е, бежанци, а Колумбия е 1 милион от Венецуела. Тези страни в тяхното уязвимо положение са пред срив. Дали правим достатъчно заедно с Върховния комисарят или все още недостатъчно? Е, ние имаме задължение като Европейски съюз да вземем отношение по този въпрос и дик, да, прослед, да, да не позволяваме диктаторски режим да тровят всички съседни страни. Това ще погуби нашите усилия. Мисля, че това е задача на комисията. Не само в търговската политика, но наистина да се изпълняват всички наши изисквания предвид арогантното поведение на САЩ и отношението им и към Парижското споразумение. Не можем да оставим този континент изцяло в ръцете на арогантни съседи и други економически противници като Китай. Нашите партньори очакват нещо раз друго от нас. Благодаря много, казва председателят на господин докладчика БГ. Приключваме дебата и пристъпваме към следващата точка от дневния ред, но има желание за изказен. Господин Иноления напуска ЕНП и се присъединява към политическата група на ЕКАРЕ. От, считано от днес господин Джейн Колинс и Джейн Стюарт Агню ще напуснат групата на Европа на правата и свободите и ще се присъединят към е, е, групата на, на нациите и свободите от днес е, господин Джон Кен, че няма да бъде независим. Също от днес той се присъединява към политическа група. Това бяха изявленията, които исках да направя. Сега следващата точка от дневния ред. Доклада Мария Арена. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Казвам добре дошла на госпожа еврокомисар Тисен и на останалите участници в дебата. Госпожо Арена, имате думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисара. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, създаден през 2006 година, е фонд за солидарност. Важно е да подчертаем този факт. Той осказва помощ на работници, които са пострадали от преструктуриране на предприятия поради отварянето на економиката за глобализация. По този начин повечето от 600 хиляди души са получили подкрепа в множество дружества, които са преструктурирани в много държави членки. 4 е, милиона на също млади хора, които нито учат, нито работят, нито се обучават. Те също са се възползвали от този фонд за приспособяване към глобализацията. Въпреки 5 милиона бюджет Освояването е слабо не защото а, няма а защото е сложна организацията. Вие казахте, че предложението на комисията е добре прието от Европейският парламент. Малко беше променено, но като цяло имаше широк консенсус за да работим на базата на това предложение, представено от ваша страна. Всъщност прагът на лицата, които е, са засегнати, ние искахме да се намали този праг. Е, вие предложихте съответен праг. Ние искаме той да се свали на 200 работещи хора, които са засегнати в множество предприятия. Те могат да кандидатстват. Глобализацията е един, не е единствения фактор, който води до приспособяване на економиката. Ние трябва да отчитаме също технологическите промени, както и енергийния преход, екологичния преход, които също са важни а, при преструктурирането на предприятия. А, също а, съфинансирането е важен елемент и мултисекторния подход или мултирегионалния подход. Всички тези промени имат за цел да се подобри ефикасността на фонда, който в момента се нарича Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, но предлагаме той да се преименува на Европейски фонд за прехода. Искам да спомена едно измерение, което не беше отчетено в рамките на този фонд. Аз ще внеса изменение в пленарна зала утре по този въпрос. Става дума за сроковете за преструктурирането. Много важно е да се има предвид, че глобализацията води до губещи и печелещи и че е необходима европейска солидарност. В случаите на голяма реструкту... преструктуриране в Европа, където има висока безработица и в региони, които са засегнати от множество преструктурирания, е важно да се подкрепят и местните економически фактори, за да се справяте с тази травма за да се мобилизират отново силите, за да може да се укрепи съответния регион. Например, Кател Пирал в Белгия, в Шарлеруа, се превърна в място, където се оказва помощ на тези, които не могат да намерят работа. И в звеното, така наречено КЕЧ, където се включват предприятия, местни економически субекти, което позволи да се извърши реконвенция на силите. И благодарение на всичко това, сега заетостта на освободените, както и богатството на тази територия бяха подобрени. Аз утре ще предложа подобно изменение, тъй като действително е много трудно да се убедят понякога колегите да вървим в такава посока. Това е изменение, което ще ни помогне да учетим, учетем териториалното развитие в Европа, което е изключително важно. Има богати територии, има такива, които са изоставени и ние не бива да ги оставяме в такава безисходица. Затова много се надявам да получа подкрепа това изменение. Надявам се на подкрепата на различни политически групи за изменението. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Арена. Сега давам думата на комисаря Тайсен. Thank you, Mr. Благодаря ви, господин председателю. Почитаеми депутати, от 2007 година насам Европейския фонд за глобализация е ключов инструмент за доказване на солидарността с работниците, загубили своята работа поради глобализацията, промените в световната търговия и финансовата и економическа криза в света. Откакто започна работа през 2007 година, фондът набра 631 милиона евро за 160 хиляди случаи за около 100 хиляди работници. Това е по последна статистика. Положението на работниците обаче се промени от там на сетни и е време да актуализираме регламента, който трябва да отразява економическото състояние към момента. Затова имаме и подкрепа на парламента за регламента за фонда за следващата многогодишна финансова рамка. Парламентът подкрепя разширяване на обхвата, снижаване на праговите стойности. Благодаря на Мария Арена и на всички членове на Комисията по заетостта усърдието, което положиха и най-вече приветствам скоростта, с който парламента достигна до това решение. Парламентът днес е различни изменения. Някои от тях аз приветствам като текста по този начин допринася за разпоредбите. Има някои други изменения, по които имаме някои съмнения и съм благодарна, че мога да спомена два от тях. Един от ключовите елементи беше ускоряването на процедурите за мобилизиране на средства. Въвеждането на същите процедури, както към момента, ще направи невъзможно удължаване на сроковете на процедурите, което означава, че ние ще загубим възможността да мобилизираме средствата и да подпомогнем загубилите работата си работници. Имаме и други е, съмнения по отношение на снижаване на праговите стойности и удължаване на референтните срокове. Това, което предлагат, е всъщност е основателно свързано с освобождаването на работниците по места. Това ще занижи допълнително праговите стойности, които предлага комисията. 250 предвиждаме ние. Така че тези занижени прагови стойности ще бъдат намалени допълнително. И това ще постави под съмнение допълнителната изгода. Но ще изслушам внимателно дебата и ви благодаря за положените до тук усилия. Dziękuję bardzo. Благодаря много. Започне се от od в имени от четирех комисии парламента Европейския. Сега започваме дебата с представители на отделните парламентарни комисии. Започваме с Интконт, после Реги и ФАМ. Моля, спазвайте регламента за изказване, за, защото ни се ще е да приключим преди полунощ от името на Комисията по международна търговия госпожа Грант Вазнерхайт. Госпожо, госпожо еврокомисар, драги колеги, за жалост и до днес нямаме е, подходящи механизми за защита на работещите и екологията. Това не е взаимноизгодна търговия. Фонда за глобализация има за цел да подпомогне работещите, които са загубили загубили работата си поради техническо развитие, глобализация или търговски, раз, търговското развитие. Това са процеси, в които винаги има печелищи и губещи. Не, и тук разпределението не е равномерно въпреки сложните процедури и ограничения бюджет, все пак фонда постигна конкретни резултати за над 140 000 работещи от цели Европейски съюз тъй като фондът не е изчерпан, е, трябва да опростим процедурите, да подпомогнем държавите членки, да разширим и облегчим ам, приложното поле. Благодаря. Благодаря от името на комисия Конт, господин Пирински. Благодаря, господин председател. Господин комисар, три основни неща от Комисията по бюджетен контрол. Особен ударение трябва да се постави върху тези, които помагат на най-необлагодетелстваните групи, на държави, членки и региони, които са били най-силно засегнати и където националните и местни власти нямат нужните ресурси, за да предприемат необходимите мерки. Прекратяването на дейността на една печеливша компания трябва да се допринася за пренасочване на работниците в рамките на социален план. А комисията приложи техническа помощ при непряко управление, трябва да гарантира прозрачността на процедурата за определение на третата страна за извършване на съответните задачи, да информира заинтересованите страни от ФПГ, е включително и Европейския парламент за поддоставчиците. Благодаря за подизпълнителните, извинете. Благодаря ви от името на комисията Реджи. Томас Дойч има думата. Уважаема госпожо еврокомисар, нашата комисия, Комисията по регионално развитие, вече заяви своята позиция. Ще очертая три цели. Първо, искам да говоря за праговата стойност да слезем от 250 на 150 и кръга на облагодетелстваните да се включат и работещи, на които предстои освобождаване от работа. И второ, срока трябва да бъде възможно най-кратък. Важно е, за да можем да направим важната стъпка, като свалим броя на 150 е, души, защото малки и средни предприятия рядко има 250 или 500 е, души персонал. Държавите членки не могат да отговорят на този критерий. За това ние настояваме за 150. Председателят от името на Комисията за правата на жените господин Бекович Благодаря, господин председателю. През десетилета, от е, което е работи фонда, помогна на стотици хиляди работници, загубили работните си места. Благодарение на удължаването на срока, трябва да предприемем някои стъпки, които да подобрят подкрепата за останалите без работа работници, за да могат те по-бързо да получават е, тези помощи и по-бързо да бъдат обработвани техните искания. Също така да се съблюдава равенството между половете би трябвало да се преодолеят тези различия в областта на ИКТ и някои други сектори. Това може да бъде постигнато чрез възможности за преквалификация на жените в сфери, в които преобладават мъжете. И съответно да бъде повишено и заплащането биха могли да се осигурят допълнителни услуги за членове на семейството и жените, които имат нужда от допълнителна квалификация, биха могли да получат ефективна помощ, за да могат да си намерят работа. Благодаря. С това приключихме с ораторите от парламентарните комисии. Преминаваме към изказвания на политическите групи. Най-напред НЕП господин Ванден Кенделере. Колеги, Европейският фонд за приспособяване към глобализацията няма да не действа много добре. Сега се говори за преименуване в Европейски фонд за прехода, който според мен е по-удачен вариант защото се а, промените, които се извършват в предприятията, не само поради глобализацията, но и по други причини. Беше споменат примери с Caterpillar. Всичко това показва, че добра идея е да има такъв фонд. Искам да благодаря на комисията за доброто предложение. Бюджетът все още не е изцяло изразходван и един от проблемите изглежда е свързан с обхвата който беше твърде ограничено определен. Ние считаме, че преди а, прагът беше доста висок, 500 души, сега се намалява. Трябва да се коригира този праг, така че да е достъпен фонда за повече за и да се сведе този прак до 200. Освен това, трябва да се намали административната тежест. Трябва да видим как това се отразява на различните отрасли. Ако хората губят работата си, ние искаме те бързо да могат да се намерят нова работа. Европейският фонд за прехода трябва да отчита и ефекта от Брекзит тъй като става дума за огромна загуба на работни места. Благодаря за вниманието. Сега от името на социалистите и демократите давам думата на Юнгериус. Господин председател, ако в една област в Европа твърде много хора губят работата си, това се отразява на целия регион при подобно положение хората трябва да получат бързо помощ. Знаем, че условията на труд се променят, че техниката се развива, че има международна конкуренция, глобализация. Всичко това трябва да се има предвид, както климатичните промени, които ще се отразят върху трудовия пазар. Нека не зарязваме пострадалите хора. В този доклад ние трябва да очертаем по-добър, по-голям шанс на хората. За това предлагам да подкрепим доклада. Председателят, благодаря много. Благодаря за спестеното време. Сега от името на е, ЕКАРЕ, господин Чеслав Хоц. глобализации, в Благодаря, господин председател. Фонда за глобализация е създаден през 2007 година. Той трябва да работи по-добре и по-ефективно и да оказва по-добра подкрепа на останалите безработа работници. В бъдеще работниците ще могат да получават помощ, ако има цифровизиране на работното им място, не само поради финансовата криза беше споменато, че е, се занижават праговите стоенци на 250 души. Трябва да подсилим системата за контрол а също така да се отчита дали работниците са заети в големи или по-малки дружества. Любопитно е да проследим как се изплащат помощите за работници, които са подали заявления. 100 милиона за Гърция, Белгия, Полша дори милион не са получили. Чуда се защо предходното правителство в Полша не е използвало средствата от този фонд, след като 4000 души от корабостроителниците в Гданс се загубиха работата. Благодаря председателя за Алде, госпожа Верка Пера. Благодаря, господин председател. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден за да подпомогне европейски граждани, които са уволнени поради структурни промени, дължащи се на глобализацията. Фондът позволи на хората да си намерят нова работа или пък да получат професионално обучение. Но в съвременния свят обаче кризите не се дължат само на глобализацията, цифровизацията, автоматизацията също създават огромен натиск за промени в различни отрасли на економиката и хората са обезпокоени от това да загубят работата си. Новият фонд трябва по-добре да може да реагира на новите предизвикателства и да подготви хората по-добре, за да може да се отговори на нуждите на економиката в бъдеще. Има доста промени, внесени от комисията в фонда, които могат да променят характера на фонда в значителна степен и за това трябва да се третират като с резерви. Преди имаше прак от 500 освободени лица, сега комисията предлага 250. Комисия, парламентът иска да се сведе този прак дори до 200. Вярно е, че в много региони на Европа хората работят в малки и средни предприятия. Ако те са в криза, това се отразява на целия регион. От друга страна, критериите за допустимост не трябва да са твърде хлабави, ако се осигурява повече подкрепа на все по-малки компании, това създава риска да се използва този фонд непрекъснато, да има повече малки заявки, което ще изисква същото усилие за обработка. Така ще се увеличи и бюрокрацията. Идеята този фонд е да се да отчита регионалната политика, която отчита и нуждите на отделните региони в Европа. Трябва да се отчита също и ефекта от излизането на Обединеното кралство, тъй като това може да бъде огромна структурна промяна в Европа, защото хората ще загубят работата си в резултат на Брексита. Благодаря. Моника Вана има думата от името на зелените. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо еврокомисар, драги колеги. Европейския фонд за глобализация се преименува в фонд за прехода. Зелените подкрепят това. Ние бихме искали да кажем за честен превод, с което да очертаеме възможността за устойчиво, устойчива заетост на бъдещето. За нас това е много важен инструмент за социалната и економическа политика. Той е в полза на работещите, а такива инструменти не са много. За това това е важен градивен елемент на социална Европа. Радвам се, че с общи усилия постигнахме редица подобрения, които да внесем във фонда. От една страна много по-ориентиран към бъдещето предвид дигитализацията и предвид пре превръщането на економиката в нисковъглеродна. Това за нас е шанс, не проблем. Създаване на подготовка за работни, зелени работни места, включително и след младите хора, преди да завършат образованието си, а също и по-високото финансиране и по-низкия брой на засегнати работещи. Това са все елементи, които ние сериозно одобряваме. За жалост не сме съгласни с предложението за изменение на госпожа докладчика, защото за нас е важно фонда да се използва директно за работещите, а не за други фондове. Но, разбира се, подкрепяме широко господин Джао Жоао Пимента Лопеш. Благодаря, господин председател. Ние разгледахме доста от измененията, предложени от докладчика, които подобряват предложението на комисията, но всичко това няма да доведе до промяна във фонда. Говорим само за палиативна мярка, която не решава проблемите на уволненията, които са резултата от промените на вътрешния пазар. както и социалния дъмпинг. Става дума за стотици хора, които остават без работа в Португалия, тъй като многонационалните компании се пълнят джобовите. Освен този ограничен бюджет, който се предлага, е необходимо да се помисли за допълнителни средства – за да може да се помогне на лицата, които губят работните си места. Благодаря. Сега от името на ЕСПД господин Арно има думата. Изменение 97 и 98 говорят за въздействието върху европейската економика. Съвсем преди малко ние видяхме, че споразумението за Брексит беше отхвърлено от парламента в Обединеното кралство и това е съвсем уместно, защото Брексит ще се отрази на Европейския съюз и на Обединеното кралство и би трябвало да има едно справедливо споразумение. Какво тогава трябва да предприемем, когато гласуваме за фонда за глобализация? Промяната в името на фонда няма да го промени по същество. 2021-2027. Това е срока. Какво отношение би имало това към Обединеното кралство? Може би просто трябва да се въздържим, защото няма да сме в Европейския съюз след Брексит и последващия период. Но как нема мога да изрека това? когато недемократичните сили в Обединеното кралство използват това споразумение като повод за кампания, за да подкопават всичко това. Използват се средствата на данакоплаците. Фонда означава, че средствата отиват в Европейския съюз и след това две трети от средствата се разхищават през следващите години. Господин председател, от това няма смисъл и цялата постановка за фонда е погрешна. Благодаря ви, председателя. Господин Дейвид Каса. Благодаря, господин председател. Европа е, прилага различни мерки в подкрепа на работещите и мерки, като е фонда са от стратегическо значение. Те са дългосрочни. От друга страна, обаче, фонда работи по друг начин е, тази разлика е много важна, защото фонда много ефективно се използва при изключително важни обстоятелства. Той е създаден така, че да бъде използват от за хората, които губят работата си поради економическа или финансова криза. Е, виждам е, неговия смисъл и съм абсолютно несъгласен с изказванията, които се чуха тук, че фонда не се използва правилно. Видял съм с очите си как се използва този фонд за създаване на нови фирми, за, за започване на нова професионална кариера. Разбира се, аз държа също за намаляване броя на подкрепяните предприятия от, с, сваляне на персонал от 500 на 250. Е, трябва да се има предвид е, особено, е, че това особено засяга малки страни като Малта. Благодаря госпожа Мерцедес без Бресо. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, Глобализацията често има отрицателен ефект върху производствените ни системи, върху социалната закрила. Затова ролята на Европа трябва да бъде да защитава собствените си граждани от тези негативни въздействия и да предлага корекции, когато са изправени пред нелоялна конкуренция и да се гарантира устойчиво развитие, като се постави акцент върху хората при всичко това. Този фонд който вече подкрепя доста сфери, където има трудности, трябва да продължи да прави това и се радвам, че има добри резултати. Има също предложение за намаляване на прага, което ще позволи участието на по-малки компании, които не бяха вземали предвид, би трябвало да бъдат, тъй като те имат въздействие върху развитието на региона, в който се намират. Има връзка, разбира се, между всички тези елементи. Затова този фонд трябва да се превърне в нещо, което е социално справедливо и което допринася за устойчивото развитие. Работниците трябва да бъдат в самия център на подобен модел за развитие. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Язловецка. Благодаря, господин председателю. Измененията в Фонда за глобализация 21 до 27 година следва да отразяват нуждите на европейската економика и дружествата фонда трябва да се използва за подкрепа на работници не само когато имаме масови уволнения поради глобализацията, но когато те губят работата си поради цифровизацията и компютъризацията. Фонд като този би трябвало да работи изключително а, в тясно сътрудничество с Европейския социален фонд Плюс. Много от работните места се губят поради глобализацията и би трябвало това предизвикателство да стои на дневен ред. Втората промяна, която се предлага, засяга най-вече работниците в МСП е, занижаването на прага от 500 на 250 или на 200, както предлага Комисията по заедостта, се нуждае допълнителни средства от местните органи. И да повторя казаното от госпожа Харкин, когато работниците загубят работата си поради Брексит, също се нуждаят от подкрепа. Председателя, благодаря господин Детян. Благодаря, господин председател. Нищо не е толкова трайно, колкото промяна в, една, в един глобализиращ се свят при това има печелищи, губещи. Губещите работното си място в Европа трябва да получат нашата подкрепа. При преструктуриране трябва да подкрепи, искаме да подкрепим отделни хора, отделни отрасли, фирми и региони. Фондът допринася много за това. <clears throat> Ако в бъдеще искаме да предоставяме средства при освобождаване над 200 души. Така процесите ще бъдат смекчени. Хората ще получат нова перспектива. Въпрос за екологията, е, дигитализацията и економическия подход могат да помогнат на хората. Е, този фонд трябва да бъде едно устойчиво средство между економика, екология или социални компоненти в интерес на хората. Благодаря Вероника Лопе Фонтанье. Благодаря, господин председател. Госпожо комисаре, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията показва, че е ефикасен от самото се създаване, подпомага съкратени работници в резултат от глобализацията. Искаме да се адаптира, за да се отчита економическата криза. Сега отново го правим, за да включим също автоматизацията и цифровизацията като фактори. Има непрекъснато и промени в производствените процеси. Наш дълг е да актуализираме нещата, за да отговаря всичко това на реалностите. Трябва да продължим да правим вложение в хората и тяхното обучение, особено когато става дума за много хора, които се освобождават от работа. Затова е важно този фонд да запази своя реактивен характер. Подкрепям, както колегите, намаляването на прага за мобилизиране на фонда. По този начин се адаптираме повече към реалностите, тъй като по този а, начин ще се позволи участието и на по-малки предприятия, при които се налага съкръщаване на работници. Благодаря. Господин Симон има думата. Господин председателю, точно един час отмина, откакто парламента с внушително мнозинство отхвърли споразумението на госпожа Мей за Брексит. А тук говорим за Европейски фонд от който средствата от Централна Европа се вливат там, където на континента много хора остават без работа, помага им да придобият умения, да имат посока в живота си и да се върнат обратно в трудовата сила. Несъразмерно е разпределението в Обединеното кралство, що се отнася до загубата на работни места в големите градове поради цифровизацията. Частния сектор е, в е, мой избирателен район, е, това са Ягуар, загубиха и освободиха хиляди работници а, и сега ни, и нито пък в бъдеще ще могат да се възползват тези работници от средствата от фонда. Председателя за това, което казахте, навеждани на размисъл. Сега господин Ленарс има думата. Благодаря, господин председател. Европа в Европа трябва да говорим за пари, но да не забравяме и хората хората са засегнати от глобализацията, да помогнем на хората, загубили работата си, да намерят нова работа. Нека не се увличаме в абстрактни статистики. Говорим за живи хора, говорим за отделни области и региони в, както в рай, е, отделни райони на моята страна, където е, отделни отрасли, като строителството, например, хората губят работата си. Не става дума само за фирми. Говорим, отново ще кажа, за хора и за отражението върху тях. И точно това е целта на Фонда за глобализацията. Трябва да отправим ясен сигнал в това отношение и в бъдеще да гарантираме, че Европейския съюз ще помага на хората в нужда. Председателят благодаря. Госпожа Румяна Томц. За беседа вече 10 лет. Благодаря, господин председател. Измина повече от десетилетия след създаването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Междувременно ситуацията се промени, затова е уместно да се променят и правилата, съгласно които действа този фонд. Те трябва да се опростят, трябва да се въведат нови критерии за бенефициентите. Промените ще бъдат особено полезни за малките и средни предприятия в онези държави членки, където има голям брой такива предприятия. но когато намаляваме прага, трябва да сме още по-амбициозни. Съгласно последните статистически данни, в моята страна само 350 дружества изпълняват тези нови критерии. Имаме повече от 100, и, които имат повече от 150 души наети в тях. Също трябва да се държи сметка на хората, които се освобождават поради цифровизация и въвеждането на нови технологични процеси. Както и при други фондове, тук трябва също да се опрестят правилата, но при строг контрол. Благодаря ви. С това приключихме изказванията на записалите се за изказвания. Преминаваме към спонтанните изказвания. е Фария, но не го виждам в залата. В такъв случай Давам думата на госпожа Шойдрова. Благодаря, господин председателю. Колеги, предложенията за промени в регламента стъпват а, върху това, което е предвидено по фонда за глобализацията, но аз се радвам, че праговата стойност е по-ниска сега. Нека погледнем на нещата от гледна точка на по-малките държави членки, като Чехия. В бъдеще ние очакваме една по-опростена процедура за обработка на исканията от държавите членки които се разглеждат от комисията и би трябвало сроковете също да са по-кратки. Би трябва и парламента затова предлага да се финансират стимули за откриване на нови работни места. Това е много важно за родителите и за онези, които искат да се върнат на, на трудовия пазар. Благодаря. Господин Нотис Мариас, благодаря много, господин председател. Европейския фонд Хубаво е, че имаме Европейски фонд за смягчаване последствията на глобализацията. Той доказа, че работи в подкрепа на работещите, които са пострадали от масови уволнения. За жалост в Гърция средствата не се използват колкото е възможно най-добре. Получаваме много скромни средства в сравнение с общата сума, но това е фонд, който подпомага региони, малки и средни фирми и предлага възможност за преход. Мисля, че той трябва да реагира и на последствията от автоматизацията. Трябва ясно да кажем колко висок трябва да бъде процента за загубени работни места – поради автоматизацията. Важно е да намалим броя на 200 души и трябва да помислим дали да не помислим за 150 души. Ана Миранда има думата. Muito obrigada, presidente. O choque nas economias locais. Благодаря. Шок на местните економики трябва да се има предвид в резултат на глобализацията. Трябва да се имат предвид ситуацията, например, с корабостроителите в моя регион Галиция, също текстилният бранш в Лакоруния. Надявам се в алко никога да не се стигне до подобно нещо в този регион. Ние ще направим предложение в бъдеще. Комисария запозна тези въпроси. Много се говори за прозрачност, за това искаме от комисията да бъде бдителна при прилагането на фонда, да се отчитат синдикалните права, защото има отрицателни примери, например в Галиция трябва да се разрешат основните проблеми. Има много дружества, които не са използвали фонда, за да не изпълняват задълженията си по трудовоправните норми. Благодаря ви. Благодаря. Станислав. Благодаря, господин председателю. Естествено, подкрепям това предложение в тази област на политиката на Европейския съюз. Тя е много полезна за онези, които са в неблагоприятно положение, хора, които са засегнати от глобализацията. Фондът помага и на промишлеността, която е засегната от економическата криза. В самото начало сметнах това за чудесна идея. И ако европейската ни политика винаги бе насочена към такива важни въпроси, като загубата на работни места, то тогава ние щяхме да можем да избегнем и Брексит. Казвам това на базата на това, което, госпо... което господин Саймън каза по-рано. Тези въпроси са изключително важни за обикновените хора и наистина трябва да им обръщаме внимание Фондът е висококачествен инструмент, важен за хората. Председателя, благодаря. Комисарят Тисен, имате думата. Моля да отговорите на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, отново приветствам факта, че парламента приема нашето предложение на първо четене. Приветствам и плодотворната ни дискусия днес. Мисля, че тя разкрива, че доклада на парламента ще създаде сериозна база за междуинституционалните преговори, които следват. Както винаги, комисията е на разположение за дискусия и три, тристранни преговори и ще изиграе своята роля. При преразглеждането на регламента ние поехме ангажимента, е, ние приехме, че ще даде, обещахме да дадем на фонда необходимата рамка, за да изпълни своите функции. Радвам се, че парламента подкрепя нашата инициатива нека заедно от, от, отговорим на очакванията на гражданите. Още веднъж благодаря на парламента за непрекъсната подкрепа и е, бързото приемаме. Обедена съм, че в рамките на румънското председателство ще постигнем частичен общ подход е, на съвета по ЕПСКО през месец марта. Това е с което отговарям и на един от въпросите на докладчика. Благодаря на всички. Председателят, благодаря много, госпожо Еврокомисар. Благодаря на всички за дебата. С това приключваме ще гласуваме утре и продължаваме с следващата точка от дневния ред. Председателя, извинявам се, Мария, трябваше да ти дам думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за това, че пое тази инициатива, защото без нейната инициатива ще, ще да е трудно за нас да работим по подобряването на фонда. Благодаря на комисията за всичко това. Благодаря на всички политически групи, на докладчиците, които работиха заедно с мен – по това ново законодателство. Бих искал отново да положат допълнително усилие при гласуването утре, когато работим за подпомагане на работниците. Е важно да се осигури обучението им, но ако няма създаване на работни места за тях, ще се намираме в затруднено положение за тяхното реинтегриране на пазара на труда. Затова е важно да се приеме изменението, което ще предложа утре трябва да вървим смело напред, да предлагаме обучение, както и работни места, за да им позволим реинтегриране на пазара на труда. Надявам се на подкрепа от всички политически групи, така както беше подкрепен от тях Европейския фонд за прехода. Благодаря ви много. Искам отново да се извиня за допуснатата грешка. С това приключихме разискването по тази тема. Гласуването ще бъде утре. Следващата точка от дневния ни ред е докладът на Вероника Лопе Фонтане, Европейски социален фонд Плюс. Отново ще изслушаме и представители на парламентарните комисии, след като изслушаме докладчика, но първо давам думата на Вероника Лопе Фонтане. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Преди да започна изказването ми, искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за отличното сътрудничество по време на преговорите но ще се спра на това малко по-късно. Представеният текст от Европейската комисия беше от огромна полза, тъй като се обединяват няколко фонда в Европейския социален фонд Плюс, като се запазват специфичните им цели, което ще допринесе за да намаляване на бюрократичните пречки и за упростяване на процедурите. Връзката с европейския семестър ще даде гъвкавост на държавите членки, за да могат да обърнат внимание на аспекти, които според тях са най-необходими. Трябва да припомним, че гражданите ни са най-важният актив, с който разполага Съюза. Затова те трябва да са в центъра на политиките ни. Економическото възстановяване е факт, но остава да се свърши още много работа. Трябва да се подобри нивото на заетост, особено сред младите хора, да се модернизира економич... образователната и обучителна система, да се адаптират на нуждите на пазара на труда, да има непрекъснато обучение, особено сред по-възрастните работници. Освен това, трябва да се борим срещу бедността и социалното изключване. Искам да подчерта следните елементи от доклада. Увеличава се до 27% финансирането от Европейския социален фонд за целите на социални мерки за създаване на по-добри условия за определени общности, като ромското население. Освен това да се подкрепят най-нуждаещите се лица, като им се осигури също и подкрепа, подобряваща тяхното участие в обществото, тяхното приобщаване. Също трябва да се държи сметка, че Младите хора са бъдещето на Европейския съюз, затова тяхното интегриране пазара на труда е толкова важно. Всички държави членки трябва да осигурят поне 3% от своите средства за подпомагане на лица, които нито работят, нито учат, нито се обучават. И освен това, поне 15% трябва да се заделят от тези държави, които са под средното за Европейския съюз. 27,4% от децата в Европейския съюз са под риск от социално изключване. Това са неприемливи нива. Бедността сред децата ограничава тяхното развитие и не им позволява пълно да се разгърнат в обществото. Трябва да се гарантира всички европейски граждани да могат да се ползват от равни възможности за тази цел. Трябва да почнем още от детството. Трябва да се създаде гаранция за децата над 6 милиарда евро. Равенство поставеността между мъжете и жените е друг важен аспект от докладът. Изисква се спазване този принцип, предлагат се конкретни мерки, целта на които е да се увеличи участието на жените в обществото. Пълното интегриране на хората с увреждания е друг ключов момент. Освен прилагането на принципа на недискриминация, този фонд цели също увеличаване на достъпността, за да могат тези хора да участват пълноценно в пазара на труда, в обучението и образованието. Искам да се спре също и на социалната економика. За пръв път се въвежда това понятие, което ще създаде повече правна сигурност и в страни като Португалия, Испания и други ще се обърне особено внимание на най-уязвимите лица. Благодаря ви за вниманието. Председателят, аз също ви благодаря. Това е действително един много всеобхватен доклад. Осем парламентарни комисии са изготвили становища по него. Бюджетен контрол, регионално развитие, култура, правната комисия, граждански свободи, също Комисията по правата на жените. Започваме с първия оратор от Комисията ЕНВИ. Господин Бусой. резултат е форте. Благодаря ви. От 2007 година в Европейския съюз сме имали различни програми с различни резултати. Всички тези инструменти се ползват по линия на Европейския социален фонд. Здравеопазването е приоритет и това бе потвърдено от ударението, което бе поставено върху тази тема от фонда. Увеличава се местата на Европейския съюз в тази сфера. Втората част на фонда са добре разписаните цели, които са изпълнени. Основното, което е свързано с работата на комисията ЕНВИ е увеличаването на бюджета за здравеопазване – 40 милиона, което осигурява достъп до добри услуги, центрове за пациенти, превенция, ранно диагностициране, здравеопазване през целия живот и управляващ комитет, който разработва работни планове за спешни мерки и други инструменти за интегриране на здравеопазването. Председателя, благодаря. Комисарят Тисен има думата.